Bene, cominciamo questa... И така да продължим с изслушването на политиките за сигурност и правата на човека. Това е на съвместно изслушване с подкомисията по сигурност и отбрана. Следователно, много се радвам, че мога да приветствам госпожа Клер Муди, заместник председател на подкомисията по сигурност и отбрана. Основната цел на това изслужване е да се установят е, предизвикателствата, свързани с политиките за сигурност в трети страни и да се откроят най-добрите практики, които са насочени за повишаване на спазването на правата на човека. Необходимостта също така да се гарантират човешките права в контекста на политиките за сигурност на равнище ООН. Има една резолюция, която е жалон. Това е резолюция 1325 за жените и мира и сигурността. В Европейския съюз също така има свой собствен стратегически подход към жените, мира и сигурността, който подчертава необходимостта да се е, защити, да се, да се защитят и да се подкрепят жените и момичетата. Европейския съюз се ангажира да насърчи интегрирането на равнопоставеността между половете в е, мисии и операции на ОПСО. Тук е, сред нас е посланник е, Майя Маринаки, по, е, която ще говори за резолюция 1325. Също така а, имаме също така Мария Алкале Санче, професор по наказателно право в Кадис и госпожа Линия Бруно от Линея Бруно. И сега ще дам думата първо на заместник председателя на подкомисията за сигурност и отбрана. Благодаря. Много се радвам също като вас за това, че заедно работим по тази много важна тема. Сега Искам най-топло да приветствам експертите, всички депутати и гости на това обсъждане. Европейския съюз е дефиниран а, от а, ангажираността си към правата на човека, когато говорим за а, политиките на сигурността и отбраната а, и нашите дискусии, аз искам да съсредоточа вниманието най-вече върху основните елементи на правата на човека и а, също така а, да кажа, че тази тема наистина много, ми е много близка, защото е свързана с, с проблемите на правата на жените. Жени... Е, жените е, ще участват в тези процеси, като са включили в своята програма е, в работата по резолюция 1325, но включването на жените в предотвратяването на конфликти, в мирните преговори, на всички форми на вземане на решение. Всичко това е свързано с полити... общата политика за сигурност и отбрана, защото а, всички тези явления а, влияят отрицателно, засягат отрицателно жените. Ние трябва да имаме устойчиво и е, устойчиво развитие на мира и жените могат да допринесат за това. Държавите членки на Европейския съюз предоставят е, персонал за мироопазващи е, мисии, обаче те са предимно мъже. Беше показано обаче, че присъствието на жените допринася за точността на мисиите. И жените могат също така да влязат във връзка с жените в държавите домакини особено в държави е, е, извън Европейския съюз. В заключение мога да кажа, че са необходими много повече мерки, много повече усилия, за да се включат жените в различните мерки, които да доведат до максимално високи стандарти. Е, очаквам с нетърпение дискусията с всички участници. Благодаря. Сега, преди да дам думата на нашите оратори, бих искал съвсем накратко да дам думата на Сорая Пост, защото да, да обясни защо тази тема е толкова важна за нейната група. А, аз бих искала да кажа, че инициативата за това събитие се дължи на факта, че трябва да има промяна на политиката за сигурност. Трябва да се включи повече сигурност за жените, особено след доклада за човешкото развитие от 1994 година, особено с оглед на обоснованото по полов признак насилие, за което не е написано една, един ред, трябва да се говори за радика, радикализацията на това насилие. Жените трябва да се чувстват сигурни и в ежедневния си живот, не само във време на конфликти. Трябва да кажа, че аз съм докладчик на АФЕД по а, бъдещия доклад за предотвратяване на конфликти и медиация. Аз работих много по а, вписването на гледната точка на мъжете и жените в текста. Трябва да кажа обаче, че срещнах много силна съпротива от колеги, но ние сме ангажирани да поставим акцента, свързан с резолюция 1325. Ние, разбира се, ще се борим. Благодаря ви за това, че дойдохте тук. Ще се радвам много да чуя това, което искате да, да а, кажете. Искам да кажа нещо. Аз принадлежа на социалистическата група, а в Швеция съм член на една националистическа група и трябва да обясня как ние гледаме на ситуацията, на положението на жените и използването на жените по време на война. Това трябва да се разгледа и аз много се надявам, че във вашите изказвания ще включите нещо по въпроса. Председателя, благодаря. Сега искам да започна с госпожа Маринаки посланник Маринаки. Благодаря, господин съпредседател. Благодаря на двамата съпредседатели за поканата и за отличната възможност тук да се съберем всички. Благодаря на госпожа Пост за нейната инициатива. Това наистина е въпрос, който трябва да бъде решаван очи в очи и а, да се отчете приноса на Европейския парламент. Чух част от последната дискусия за радикализацията и екстремизма и виждам много пресечни точки и мисля, че всичко това е изключително важно и уместно в контекста на нашата изкус... дискусия, а именно да се направи връзка с ролята на жените и как жените трябва да бъдат възприемани не само тради, по традиционния а, начин, а, а по-холистично като жени, които са активни фигури и равнопоставени участници. Прилагането на програмата играе много важна роля в нашата външна политика и може би вече знаете, че ние сме приели нов стратегически подход и заключения а, на 10 декември миналата година. Това е Международния ден на правата, по правата на човека. И това даде резултат с взаимодопълняемостта на изказванията на всички с водещата роля на гражданското общество. Знаем, че резолюция 1325, приета в 2000 година от съвета за сигурност и следващите резолюции са от огромно значение, защото те задават правата и равнопоставеността на жените като предпоставка за сигурността. И ние също така осъзнаваме за а, а, проблемите на, на а, насилието, на равнопоставеността на полите, а, а, на половете за да може тези проблеми да се впишат в архитектурата на сигурността. В много резолюции на съвета за сигурност, в насоките и разбира се в контекста на дискусиите за сигурността, като днешната, всичко това има място. Разбира се, постигнат положителен напредък, ангажирането на принципа на равнопоставеността на половете. Това, което ние правим в контекста на Европейския съюз е следното. Ние приехме един стратегически подход в, за жените, а, ние ще определим план за действие, който ще бъде а, разписан като краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия в контекста на действията на Европейския съюз в по-широкия свят и ние ще, създа, ще установим глобалната си роля като пионери в сферата на равнопоставеността между половете в контекст на сигурността. Стратегическия подход подчертава значението на един холистичен подход и поставя проблема на равнопоставеността на половете в центъра, като се гарантира защитата на жените и момичетата се спазва винаги и също така да се подчертае равнопоставената роля на жените при вземане на решение на всички, на, във всяка възраст – разбира се, мироопасваща и мироизграж... в, в мироизграждащи мисии. В глобалната стратегия ние смятаме, че равнопоставеността между поли, половете следва да се прилага като критично всеобхватно съображение. Стратегическия подход в момента призовава институциите на Европейския съюз и всички държави членки да приоритизират предотвратяването на конфликти, за да може да се избегнат проблеми, свързани, проистичащи от конфликтите и за мъжете, и за жените, и за момичетата, и за момчетата. Възоснова на анализ на разнопоставеността между половете, включително политическия диалог, диалози по правата на човека, научни изследвания, анализ, оценка, планиране, проследяване и всякакви отчетни процеси. И насърчавайки ролята на жените като важни фигури в, на мира, акцентът в, в политиката е да се постави акцент върху растящата уязвимост на жените при конфликти. Равното лидерство е много важно. Разбира се, те могат да участват във всички фази на работата на тяхното общество като предпоставка за създаването на а, включващо, приобщаващо общество в усилията ни да се допринесе за успешното прилагане на програмата 2020 година. Участието на жените е от ключово значение. Ангажираността на жените ще доведе най-вероятно до траен мир. Има случаи, в които Европейския съюз е подкрепя много в Колумбия, Сирия и Йемен а, женски мрежи и в този случай не може да се пренебрегне ролята на гражданското общество. Има, когато говорим за равнопоставеност между половете, обикновено хората разбират, че се говори само за жените. Продължаваме. Все още трябва да се реши проблема на мъжествеността, свързана с насилието, екстремизма и така нататък. Също така, сексуалното насилие, всичко това е включено в много от съображенията, свързани с сигурността. Също време, но политиката на защита на уязвими жени а, това са много важни а, казуси на нарушения, засягащи жените, които представляват структурна дискриминация. Именно тук са необходими елементите на пряк корелация с правата на човека, защото е лесно да се говори за равнопоставеност между половете, особено за жените – без да се говори, без да се обсъждат правата. А правата са отчислено важни за напредъка на жените. Трябва да разберем, че само когато ангажираме липсата на права на жените, ще можем да разберем условията, които водят до тяхната конкретна уязвимост, както и липсата им на капацитет за при нарушаване на правата. Жените, които се при, присъединяват към терористичните групи, трябва да бъдат обект на нашите усилия да изкореним тер, тероризма. В нашия нов подход жените все повече се оценяват като позитивни фигури за сигурността. Жените са активни в гражданското общество, те са ангажирани на семейно и равнище и на равнище на техните общности. Следователно е важно да отчетем всичко това и именно по този начин ние ще включим в картината преходното правосъдие, което е едно от десете общи аспекти на целия цикъл, така както е описан в интегралния подход прилагането на политиките на Европейския съюз в подкрепа на преходното правосъдие, ние се ангажираме с пълна финансова подкрепа, Искам да споделя с вас, че е, беше създаден един оперативен механизъм, чиято цел е конфликт в е, е, райони в преход. Започва от февруари 18 година и се занимава с, с случаи на уязвими лица, жени и момичета. Жените неодавна бяха ангажирани а, с една платформа, в която насърчаваме на мрежа сирийки да се ангажират а, с. А, неправителствени организации на активисти в Женива. Продължаваме да насърчаваме сътрудничество с заинтересованите лица на равнище ООН, с Африканския съюз, НАТО, ОССЕ и ние се опитваме с всички тези организации да намираме нови начини за прилагане на резолюция 1325. На последно място, по непозначение, е, са нашите усилия да се изкорени, за, да се изкорени насилието. Има една инициатива, наречена Spotlight Initiative, ако с първоначално финансиране от 500 милиона евро от Европейския съюз за борба с конкретни форми на насилието в пет региона на света. Започнахме вече е, в Латинска Америка, в пет страни, след около две а, седмици ще започнем да работим и в Африка на юг от Сахара. Ще се занимаваме с въпроси като обезобразяване на половите органи, след това ще продължим с Азия, сексуалния трафик, Карибския, Тихоокеанския район, домашно и семейно насилие. Е, ще има също така и онлайн, кибер насилие, така нататък. Всички използват социалните медии а, където се пропагандира мизогиния, женомраство, а, сексуално обословено насилие. Така че всички тези проблеми все още не са концептуализирани на равнище на Европейския съюз и трябва да се занимаем с тях. Това, което прави Европейския съюз за насърчаване на а, равнопоставеността между, по между половете е нещо, с което не съм се занимавал. Това ще бъде направено от колегата. La parola alla signora Birgit Löser. Благодаря. Даваме думата на госпожа Бежит Лусер. Само по-малко от две седмици изминаха, откакто се върнах в зеното за гражданско планиране и поведение, където работех дълги години преди известно време и сега заемам новия си пост на ръководител на щаба. С удоволствие съм тук да говорим по темата човешки права и равнопоставеност на полза. Ако не сте запознати, звеното за гражданско планиране и поведение е звено в службата за външна дейност – Работим е, по мисии за създаване на стабилност и изграждане на устойчив е, уст посредством засилване на върховенството на закона, включително и посредством спазването на човешки права, е, основни ценности за Европейския съюз. Имаме за цел да изградиме институции на базата на правова държава, да се увелич... за увеличаване на стабилността и намаляване на уязвимостта към заплахи. В момента нашето звено има 10 мисии и работи по е, регионализация на нашата дейност. В е, Сахарска Африка. Нека да ви говоря сега за нашите последни постижения и инициативи за да покажа до каква степен се стараем да вкараме темата за човешки права и равнопоставеност на половете във всички наши дейности. Темите е, равнопоставеност на половете и жени, е, мир и сигурност. Както каза и колегата е, посланник Маринаки, ние имаме е, мисиите на които се занимават с общата политика за сигурност и отбрана, имат задължение да изпълняват е, резолюцията 1325 е, на, за жени, мир и сигурност и последващите резолюции. Това се прави по два начина – първо, като се включва измерението равнопоставеност на полове в самата работа на мисиите, а също и в външната дейност на тези мисии. Това се случва с подкрепата и съвета на специални е, съветници по въпросите на равнопоставеността на пола и човешките права. Now, concrete guidance on how в ред мисии има изградена мрежа за контактни точки по темата равнопоставеност, има изградени оперативни насоки за е, равнопоставеност на половете, за включването на тази тема в цялата дейност, включително в управлението на мисиите. Работи се и по е, образование и повишаване на информираността. Създадена е и позиция за главен съветник по въпросите на жените, мира и сигурността. Аз също бях назначена в такъв смисъл на, на моя пост, за да може да се работи за по-добре интегриране на аспектите на равнопоставеността и темата жени, мир и сигурност във всички дейности на мисиите. Насоките за включване на равнопост... темата равнопоставеност на полове във всички дейности е много добър инструмент, за да могат всички, които работят, да си дават сметка за това какво могат да направят в своята област. Също така системно се очаква да се включи темата за спазване на човешките права за всички дейности по ОПСО. А, би следвало да изготвиме и подобен а, инструмент за насоки за целия персонал на мисиите. Междувременно основният работен инструмент за човешки права е стратегията за извеждане на тази тема във всички основни дейности и да се работи от гледна точка на е, спазване на човешките права. Това е основният ни приоритет. Основен документ е също така базовото проучване за включване на е, човешките права и равнопоставеност на полове в ОПСО. Е, е, приета през 2017 година. Това изследване е част от е, общите усилия за включване на темата равнопоставеност на половете и спазване на човешки права, включително в е, пространния подход и работата по програмата Жени, мир и сигурност и резолюциите и резолюции 1325 и 1820. Препоръките са 5. Планиране и преглед, е, обучение, управление и отчетност, ресурси и работа с партньори. Имаме много сериозни предизвикателства по отношение на сигурността и човешките права, но работният ни е, метод е, е свързан и с сериозни възможности – основният ни граждански, основния мандат на гражданските мисии са да осигуряват консултации и обучение на наши националния граждански сектор и съответните институции. Така включваме човешките права във всички дейности и в ключови законодателни документи и стратегии в страните, където работим човешките права се включват във всички основни дейности, включително обучението на сигурите за сигурност и вътрешни и външни такива. Предоставяме и технически модули за обучение. Работим по консултации за национални стратегии за борба с организираната престъпност и тероризма. Работим с Министерството на вътрешната работи в Ирак, с генералния инспектор и други основни граждански основни лица, които работят по въпроса на гражданската сигурност. В е, Сахел е, работим за управление и предотвратяване на незаконна миграция в Елобам в Ливия. Започнахме с нов, опера... нов мандат от Триполи за спазване на международни стандарти и спазване на човешки права в съответните операции. Това е свързано и с управление на границите, и с правоприлагане, и с областта правосъдие, наказателно правосъдие. Работим също и за издигане на принципите и, цените, принципите и ценностите на Европейския съюз. Опитваме се да сведем до минимум евентуалните е, възможности за нарушаване на дейността в това отношение. Целта е да работим с всички, които работят в гражданската област, в областта на гражданската сигурност, в Либия също така. Елбам Ливия е, е приела нашата мисия конкретни стъпки за смекчаване на последиците през ноември 2018 подписахме е, споразумение за гражданска дейност, за сигурност и отбрана за засилване на ролята на полицията, правоприлагането и гражданската администрация в конфликтни ситуации и конфликтни зони. С е, това споразумение се очаква да работим и за по-широки проблеми, примерно нови предизвикателства пред сигурността, незаконна миграция, хибридни заплахи, киберсигурност, тероризъм и радикализация, организирана престъпност, управление на границите и морска сигурност, както и превенция на екстремизъм и насилие. Тук е необходимо да обмислим също така и какви са измеренията на човешките права и равнопоставеността на половете в тези нови приоритетни области. И тук е, искам да коментирам е, изказването на депутати тук, че трябва да мислим повече за гражданската сигурност. Ние всъщност това, което правим, е, е добавяме измерението към държавната и обществена сигурност и сигурността на гражданите. Тук се опитваме или на, на хората, така да се каже. Тук се опитваме е, да разширим максимално и мрежата си от контакти, през която е, действаме. Благодаря. Сега думата давам на е, думата на госпожа Кале Сантичес. Много благодаря. Добър ден на всички. Моето кратко изказване е свързано с насоките, които ми бяха дадени, аз ще говоря за едно ново понятие за сигурност и за фактори, които не са толкова външни, колкото вътрешни. Европейския съюз се е ангажирал с това да гарантира сигурност при покушения, които са много сериозни, като тероризъм, организирана престъпност, киберпрестъпност – ние трябва да се борим срещу общия враг. Всъщност, именно сериозността на тези престъпления, може би, допринесе за това, че е, ние се водим и от стереотипите на старата Европа и това има своето отражение върху борбата и с тероризма и организираната престъпност, макар че имаме член 83, параграф 2 на договора за функционирането на Европейския съюз. Sorry. Sorry. A pesar de que el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento и тъй в член 83.1, параграф 2 се обръща внимание на особено тежките престъпления, търговията с хора, сексуалната експлоатация на жени и деца. Това е свързано най-вече с личната сигурност на жертвите – Европейският съюз не може да гарантира сигурността, ако не приеме план за действие, който да забрани такива посегателства в сферата на личните отношения. Ние говорим за това да се премахне ежедневната липса на сигурност. Имаме официалната статистика за междуличностите отношения и виждаме, че непрекъснато се извършват престъпления, обикновено от страна на мъжете срещу жените. по в Европейския съюз има много жени, които страдат от физическо, психическо или сексуално насилие в ръцете на мъжете или те могат да са техни съпрузи или партньори. Това е домашното насилие, което често не се възприема като насилие от страна на жертвата, тъй като става дума за нещо, към което тя е привикнала и дори и не разпознава това деяние като насилие. Но в други случаи тази тенденция води до екстремизъм – Стига се дори и до убийства на жертвата, които понякога са дори и неволни. Много от жените в Европа по-настоящем са подложени на сексуално насилие и от страна на мъже, които не познават, но пътищата им за нещастие са се пресекли. Затова, след като ние години наред работихме по насилието в домашна среда, сега виждаме един нов феномен, а именно жени подложени на сексуално насилие, които поради срам или страх, че ще бъдат окорени, не говорят за своите преживелици. Освен това, трябва да спомена и жените, трудещи се, които са дискриминирани по отношение на тяхното заплащане. Те се натъкват на този стъклен таван. Въпреки, че продължават да изпълняват своите задължения, обществото очаква от тях да изпълняват само задълженията си като жени. Много от тях са подложени на сексуално насилие и от страна на колегите си. Също така ще спомена сексуалните манипулации, принудителните бракове, търговията с момичета и жени с сексуални цели. Това се случва вътре в Европейския съюз с жени от различни националности, които по-настоящем са в Европейския съюз, но често идват от страни, в които тези деяния се прикриват. Е, същевременно жените се притесняват от стигмата, от това, че може да има административно наказание, да ги депортират от Европейския съюз. Те се страхуват от това, че може да бъдат експулсирани и за това предпочитат да страдат, включително и в домашната си среда, вместо да изобличат виновника. Виждаме, че непрекъснато по този начин се възпроизвеждат моделите на мачистко поведение, на мачистки дискурс и всъщност ние можем да заключим, че политическото изграждане на Европейския съюз няма да приключи, ако не се гарантират основни права. Ако не се гарантира сигурността на пространството около всяка отделна личност. Трябва да се борим с такива явления, така както това се гласи в член 84.1, параграф 2. Европейският съюз трябва да се бори с насилието. И знам, че парламентът на Европейския съюз е бил много активен с най-различни резолюции, много важни идеи, които частично частично подчертавам, са били включени в различни директиви. Макар, че много често тези норми не са с правно обвързващ характер. Имаме прикрепената декларация към Междуправителствената конференция от Лисабон за договора от Лисабон. Там е записано, че Европейския съюз ще се бори с домашното насилие във всички негови форми и ще бъдат предприяти необходимите мерки, за да бъдат наказани виновниците. Същевременно трябва да има подкрепа и помощ за жертвите. Затова е важна директивата за Европейската заповед за закрила – която би трябвало да дава сигурност на всички жертви на такива престъпления, така че те да могат да се радват на своите основни права и свободи. Ще спомена и директивата за статута на жертвите от 2012 година, в която също се признават правата на всички жертви да се развиват като личности. Освен текста на директивата имаме и точките от съображенията от преамбюла 17 и 18, в които се споменава изрично насилието въз основа на пола като форма на дискриминация и посягане на основните свободи. След това само на един ред по-надолу се оказва, че жените – всъщност са най-много подложени на този вид насилие. Тези думи, разбира се, са важни, но въпреки това нямаме определението за насилие възоснова на пола. Нямаме и специфично признаване на право. Същевременно в нормативната уредба на Европейския съюз за борба с насилието – виждаме, че се включва и конвенцията от Истанбул от 2011 година. Тя беше одобрена от Съюза на 11 май 2017 година. Това е първият текст в Европа, който обръща внимание на тези цели. Имаме член 3, който определя изрично насилието срещу жените – но въпреки, че имаме тази нормативна рамка, в Европейския съюз няма всъщност тест, който да доказва тази, това насилие възоснова на пола. И не се отчита колко е разпространено това деяние. Тази липса на институционален образ на насилието всъщност само допринася за домашното насилие, за това, че жените са жертва и на сексуално насилие. И много често, когато тези жени са иммигранти, те предпочитат да не кажат нищо. Така се оказват напълно зависими от своя съпруг. Може би с политическите промени в някои страни на Европейския съюз – би било наистина много важно да има правно обвързващ ангажимент. И прикрепената декларация към договора от Лисабон трябва да стане нормативен текст. Това трябва да е приоритетната ни цел. Със сигурност, ако ние разбираме сигурността като вътрешно спокойствие и мир, като възможност да живееш с ненакърнено достоинство, ние ще навлезем в самата същина на понятието, защото трябва да се говори не само за правото на сигурност, а за сигурността на правата. Отбелязваме 70-та годишнина на Всеобщата декларация по правата на човека и това е добра възможност – да си спомним, че ние жените сме родени равни, с равно достоинство и права и не бива да ни насилват мъжете. Ние, жените в Европейския съюз, бихме се чувствали много по-сигурни, ако нашите институции и политици го гарантират. Благодаря. Muchas gracias. Eh, Ora la parola alla signora Linea Bruno, prego. Thank you for inviting me. Uh, before I start, I should perhaps stress that I am a sociologist. Благодаря за поканата. Нека да поясня, че съм социолог, не съм експерт по политики на сигурността. Също така съм член на шведската партия Феминистка инициатива – Занимавам се с изследвания за това как шведската социална държава подхожда към насилието на мъжете в семейството. Какви са бариерите пред осигуряване на правата на децата при разделяне, случаи на домашно насилие? Въпреки, че става дума за национални политики, смятам, че те имат отношение и към международния формат. Сигурността от хуманитарна гледна точка е разработена от, така в рамката на феминистки съображения – като се обръща сериозно е, внимание на това, че е, въпроса за равнопоставеността е, традиционно обягва на модела за сигурност. Той е, се съсредоточава главно върху външни военни заплахи към държавата. По никой начин не се обръща внимание на заплахи срещу жените. И в е, Необходимостта е да се е, очертава целият проблем, да има а, подход от гледна точка на феминистските схващания, а не да се търси само неутрализация на този проблем. Свободната, е, Световната здравна организация счита, че е, всяка трета жена е обект на, социал... на полово насилие, било то от партньора си или не, като много често това е свързано и с наранявания. В много страни има законодателство, но а, стотици милиони жени живеят в страни, където няма такова законодателство това има и сериозно нарушаване на свободата на предвижване в подобни страни, както и е, възможността им да участват в обществото като активисти на гражданското общество или политици. Освен това, се застрашава сигурността на жените от това, че те нямат равен достъп до ресурси – И едно силно феминистично движение е основният фактор за създаване на законодателство в такъв смисъл и за постигане на промяна на място. Шведското правителство започна своята политика за феминистка външна политика през, в, в един момент, като счита, че това е основно образование за мир и просперитет в обществото. Приветствам тази амбиция. Смятам, че техните усилия имат много положителни измерения. Но има и проблеми, които подронват репутацията на тази политика. Примерно износа на оръжие в страни като Саудитска Арабия, Индонезия и Бразилия – това не може да се съчетава с политика за, за изискване за спазване на човешки права. Освен, освен това, има случаи, когато млади е, момичета, които са избягали от насилствени женитби или от е, бракове с деца, е, те се връщат обратно в Афганистан или други е, страни, ако са се озовали в Швеция. Това не може да продължава. В такъв смисъл би следвало да следваме амбициите на активистите, е, една от които е, е, на активистите в този смисъл. Министъра за международното развитие Изабела Лювен казва, че най-противоречивия проблем е свързан с основен ни права. Правото да решаваш за своето собствено тяло, сексуалност и възпроизводително права. Но все още твърде много жени не могат да решат, не са свободни да решават за кого да се оженят или кога да имат деца. А, независимо от това, че Швец, Швеция е правова държава, така или иначе от много години, т.е. имаше момент, в който жените нямаха достатъчно права по отношение на семейния си живот. правата на жените трябва да бъдат изведени в политически програми. Това започна да се случва през 60-те години, когато жените започнаха да имат повече възможности да заемат, да имат работа и съответно економическа независимост. Те започнаха да участват в политиката, научните изследвания и други. Това се приветства от някой, но не от всички. Все още има много правни спорове, свързани с семейно законодателство и е, е насилието е някакси селективно е, определено е, в смисъл толерантността към насилие от страна на мъжете е по-приемлива. Е, липсата на равнопоставеност между половете в публичния дебат често се свързва с радикализация на другите, различните. Има и е, доклад е, от една шведска неправителствена организация в е, такъв смисъл. Тя работи за подсилване на женските организации по света и подкрепя активисти за женските права, които е, живеят в е, уязвими зони. Жените не винаги имат политически глас заради традиционното схващане за тяхната позиция в обществото. Е, много често страхът е, ги спира от това да, из, да изпълняват своите човешки права. Освен това, има страни, където е, работата по опазване на човешките права е, е криминализирана, което също възпрепятства жените. Все е, по-свиващото се пространство за гражданското общество – пречи на всички положителни процеси в обществото, но то е особено вредно за органи... женските организации, защото обикновенно тяхната борба е част от работата на цялото гражданско общество. Това се случва в общества с високо ниво на милитаризация, високо ниво на консервативни настройки също Религиозния фундаментализъм също затваря вратите на жените. Жените нямат достъп до публични места, ясно разграничение за това какво могат да правят или не могат да правят жените. Активистите за спазване на правата на жените е, следва да получават международно признание, трябва да е, се упражнява натиск върху правителствата и държавите, които не спазват тези права. Европейския съюз и ООН трябва да е, се срещат с, с женски организации винаги, когато организират мисии в различни страни. Инструментите на Европейския съюз трябва да включват е, е, и диалог с местното гражданско общество. Посолствата и делегациите трябва да играят важна роля в този е, диалог. Трябва да се дава възможно жените да се чувстват закрилени от насилие и заплахи. Сексуалните и възпроизводителни права са част от основните права те също така имат основно влияние на всичко, което се. т.е. тяхното спазване има отношение към всичко, което се случва в обществото, включително образование и така нататък. Жените имат право и да определят кога ще станат майки и имат право на, на добро медицинско обгрижване. Също така, много важно, мъжете и е, младите момчета трябва да бъдат образовани за промяна на нагласите. Мога да цитирам и един шведски професор, който твърди, че най- иновативният е, елемент на е, чуж... външната ни политика от гледна точка на феминизма – е, че тук потенциално се създава нов, е, така, ново измерение на външната политика и нова представа за това, е, за какво се води една външна политика. Е, целта е ефективно да се предотвратява насилието в семейството, но това става с формули... формулиране на приоритети, кой от какво трябва да бъде защитен. Това също трябва да се включи като измерение в програмите за сигурност. Благодаря сега. Искам да попитам дали някой иска да добави нещо, да зададе въпрос или сте напълно удовлетворени от това, което чухме от нашите оратори. Сигурна съм, че и други колеги ще искат да коментират. Аз искам да благодаря на участниците за приноса им. Мисля, че връщайки се към това, което казаха първите двама изказали си, особено посланник Маринаки в този контекст. Много важно е да се отчете въздействието на конфликтите върху жените, но не по-малко е важно също така, според мен, да се определи и да се а, подкрепя ролята на жените като действащи фигури в предотвратяването на конфликти и в изграждането и мироизграждащи операции. Преди коледа получихме бележка във връзка с, с срещата на председателя с, с по съвета по външни работи и преди срещата на министрите е, аз наистина бях много въодушевена от ролята на жените за мира и сигурността по време на седанието. Погледнах обаче комюникето след това заседание и там се споменават жените в параграф 15 от 30-те параграфа но беше споменато така ампасан с други неща. и заобщо не получи приоритета, която а, според мен ми се струваше, че щеше да произтече от а, това, което се говореше преди малко. И аз искам да запитам до каква степен твърдо Европейския съюз се придържа към прилагането на този принцип, тогава а, може ли да се мисли, че нашите партньори в а, разговорите за мир и сигурност а, са ангажирани с, с ролята на жените, колкото сме ангажирани ние и какви предизвикателства виждаме? в срещата тази седмица. И на второ място искам да попитам. Вие споменахте плана за действие аз ще приветствам да е, видя някакъв график, кога а, се очаква да излезе този план за действие, кога аз наистина пак ще се развълнувам, като го видя. А, господин Валеро, колегата Валеро, искате ли думата? Добре. Само за една минута. Много благодаря, госпожа Пост. Благодаря за изказването. Това наистина беше една много широка картина на насилието, на сигурността. Много съм благодарна за гледните точки по всички тези въпроси. Мисля, че наистина е много важно. Мария Санчес също така каза, че е важно това и вътре в Европейския съюз. Ние трябва да си свършим работата вътре в Европейския съюз, за да може да излезем и навън. Особено за насилие, обословано по полов принцип. Има държави членки, които не признават Истанбулската конвенция. Много е трудно да се реши проблема. Изключително важно е да се обсъди този проблем, който в, тук, в нашата подкомисия, където се разследват тези проблеми в и вън Европейския съюз, за да може да се има, да се има доверие на нашите послания и на нашата гледна точка, така че искам да апелирам към всички вас и да ви благодаря за усилената работа. Аз аз не разбирам на някои неща, мисля обаче, че е важно всички тези различни гледни точки да бъдат включени, да отидем и по-нататък. Няма да бъдем удовлетворени до когато не се постигне 100% равенство и в тази сфера. Трябва да се сложи край. 50 000 жени годишно са убивани от техните партньори. Това не може да се пренебрегне. 50 жени седмично в Европейския съюз. Никой не говори за заплахите, никой не говори за това колко не в безопасност се чувстваме ние. Това е много важно. Така че, моля ви, помогнете ни а, направете го атрактивно и вътре в Европейския съюз. Добре, казва председателят. Много благодаря. По две минути да реагирате на коментарите. Ще започна. Uh Искам да благодаря. Искам да започна с послание към Аринаки. Благодаря на всички, които се изказаха и допринесоха за нашите за нашите проблемите, които ни занимават. Ние сме много твърди на, за, по принципа за прилагането. Той е залегнал в стратегическия подход, той е залегнал също така като като един универсален елемент във всички наши политики, особено в контекста на развитието, хуманитарната помощ. Това са елементи, които не бихме искали да бъдат изпуснати в прилагането, в условията за всички инструменти. Ще се грижим да включим инструментите на партньорство, възможностите за борба срещу насилието, ще насочи внимание към Ирак, ще разглеждаме специални проекти, ще се ангажираме също така с прилагането на Основната инициатива е наречената Spotlight Initiative, която обвинява не само правителствата, а гражданското общество, международни организации на най-високо равнище, делегацията на Европейския съюз и на ООН. Проучваме други възможности да се ангажираме и в други сфери, в борбата срещу а, насилието срещу жени с конкретни насоки и с а, дефиниция на задълженията. Ние сме също така в тясна връзка с колегите ни в миропазващите операции в НАТО, работи в тясно сътрудничество с ООН, за да можем да изготвим е, съвместен подход, е, съдържащ всички елементи, които да допринесат за по-универсално справяне с проблема във връзка с темата жените, мира и сигурността. Ние в, в началото, първото три месече на 19 та година. Ще определим краткосрочните действия, средносрочните до 21 година приблизително. Дългосрочните действия ще бъдат до края на мандата на следващата комисия, т.е. до 24 година. Във връзка с аспектите, които според нас са важни, за да се приложат всички действия във връзка с резолюция 1325. Това е идеалният начин за последователност между вътрешните и външните действия. Ние насърчаваме държавите членки ние в момента изготвяме плана за действие. Едно от най-важните неща в него е да има ангажираност на всички държави и членки да изготвят национален план за действие, тъй като ние говорим тук за регионален план. 20 от 28-те държави членки имат национален план за действие. Ние обаче а, искаме всички държави членки да се ангажират с конкретни политики, с конкретен бюджет, и ние работим същевременно с колегите от комисията, защото тази последователност на вътрешните и външните политики следва да се осигури също така в контекста на планирането във вътрешен план и ние очакваме от Европейския парламент да получим насоки. Госпожа Лъсер, благодаря. Искам само да кажа едно нещо. Аз слушах Сорая, която каза много а, вярно как се работи вътрешно и как се спечелва доверие навън. А, ако вземем примера с Швеция, вие в Европейския съюз се откроявате по отношение на правата на човека и насърчаването на политики на равнопоставеност на половете и макар, че въпреки това има а, инциденти в вашата държава, в Швеция, Европейския съюз, също така се откроява в постигането на стандартите, които се постигат. Искам да кажа, че ние сме фигура, на която може да се има доверие в чужбина. И мисля, че може да се каже, че от моя опит ние също така сме признати като глас, на който може да се има доверие и на многостранни форуми, в ООН, в Г7 и в двустранни отношения. Това е вярно. Ние трябва да бъдем, разбира се, много внимателни. Аз съм работила в, в сферата на борбата с тероризма, говорили сме за радикализация там и е, получаваме много въпроси за десния радикализъм. Има някои неща, които са сходни и ние наистина можем да отидем и малко по-нататък. Мисля, че ние а, твърдо вярваме, че сме а, фактор, на който може да се вярва. Благодаря, благодаря. Госпожа Бруно. Да, беше за мен много интересно да чуя всички вас. Както казах, аз не съм ангажирана с, с конкретна политика, аз съм научен работник, аз съм съгласна с вас, че а, има много какво може да научим а, в Швеция от други държави. Трябва да се работи в сътрудничество с други държави, в и вън. А, Европейския съюз, които проявяват и само критичност, ние сме готови да научим нови неща. Председателя, благодаря и мисля, че вече можем да приключим с нашето изслушване. Искам да благодаря за това изслушване, което проведохме заедно с подкомисията по сигурност и отбрана. Надявам се, че то е било полезно за различните държави и да направим така, че плановете за действие наистина да могат да бъдат задействани. Благодаря и аз също така искам да благодаря на участниците в дебата днес след обед. Моля, вярвайте ми, че нашата подкомисия СЕДЕ ще продължава да се занимава а, на първи план с тези проблеми в нашата работа в сферата на сигурността и отбраната особено както можете да се досетите, ще включим също така а, и по проблемите на равнопоставеността между поли, пол, половете. А, резолюция 1325 е татуирана на ръката ми.